и на комисията във връзка с процеса на европейска интеграция на Косово. Най-напред давам думата отново на представителя на съвета, министър Кендерс. Много благодаря, госпожо председател, дами и господа, уважаеми депутати. Първо искам да ви поздравя за вашето одобрение за споразумението за асоцииране и стабилизиране на Косово а, искаме то да влезе в сила, възможно най-скоро да бъде ратифицирано. А, това е първото обхватно споразумение между Европейския съюз и Косово и дава важен сигнал на подкрепата ни за бъдещото развитие на Косово. А, много зависи от приложението на това а, споразумение в Косово ще се усети подобряване на положението на много хора, ако това споразумение се приложи. Сега Косово трябва да се съсредоточи върху прилагането му, специално върховенството на закона, независимостта на съдебната система. Косово трябва да се активира в борбата на организираната престъпност и корупцията и трябва да преследва случаи на корупция по високите етажи. А, има проблеми, които трябва да бъдат а, спешно решени. А, ние осъждаме всички видове насилие в рамките на а, политическата система и призоваваме към демократичен диалог. Има нужда от силна политическа воля за преодоляването на сложната вътрешна ситуация и продължаването на Косово по демократичен път това е важна стъпка за консолидирането на процеса на асоцииране, защото присъединяването и асоциирането вървят ръка за ръка. Тук се включват и нормализирането на взаимоотношенията с Сърбия, както вече беше споменато без видима стабилизация няма да има напредък с асоциирането. В диалога между Белград и Пристина последната година се напредък. Видяхме, че не винаги това е политически много лесно и има много чувствителни теми, които са изключително спортни, спорни и разделящи. Сега Косово трябва да приложи, да осъществи своята част от споразумението, и а, тук а, аз съм оптимистичен след срещата си с а, господин Мустафа Вучич, който а, с господата Мустафа и Вучич, а, които а, заявиха, че това споразумение е много важно за тях. Ще продължим да подкрепяме Косово, а, ще наблюдаваме а, дневния ред за и економически реформи в Косово реформи в трудовия сектор, създаване на заетост. Това ще бъде много важно за населението на Косово. Визовата либерализация е основен приоритет в последния доклад на комисията се казва, че Косово постига напредък по всички области, които са част от пътната карта за либерализиране на режима има четири основни области, по които Косово трябва да работи. И а, винаги съветът ще се връща към а, тези теми. А, във връзка с а, е, Юлекс можем да кажем, че а, ще продължим да подкрепяме реформите в Косово и а, да се борим за а, върховенството на закона. Благодаря, господин министър. Сега давам думата на комисаря Хан за неговите встъпителни бележки. Мадам президент, министър. Госпожо председател, дами и господа, само преди две години, преди две седмици, извинете, аз разговарях с Европейския парламент, исках подкрепата на парламента във връзка с поразумението за стабилизиране и асоцииране договорено с Косово. Искам да благодаря на парламента и конкретно на колегата Луначек за подкрепята. На 21 януари споразумението беше подписано, нещо, което зарадва и Брюксел, и Прищина – това напомни в Прищина, че всички ги подкрепят. За Брюксел също беше много важно. Изпълнението на споразумението ще задълбочи нашите политически връзки и ще гарантира също така далеч по-предвидима среда за бизнеса. Политическите лидери в Косово се надявам да се възползват от възможността, която им дава това споразумение, да седнат на масата за преговори и да решат политическите разногласия помежду си, защото виждаме, че в Прищина има застой от доста дълго време. Това е вредно. Би трябвало пречките да отпаднат и всеки да се залове, залови за работа. Докладът ни от 2015 година за Косово отчита, че са необходими структурни реформи, преборване с економическите предизвикателства. Има безработица, трябва да се работи за конкретни резултати и в борбата с престъпността и корупцията. Същото се отнася до съдебната система. Необходими са осезаеми подобрения, които да дадат на хората от Косово съвсем нови възможности в бъдеще. Няма как да не се обсъдят и отношенията на Косово с Сърбия. Косово трябва да изпълни сключените споразумения. Също така е необходимо специализираните съдилища да бъдат напълно оперативни. Това е много важно за образа на страната и международната и позиция, както и европейско бъдеще. Косово също така трябва да работи за върховенството на закона и мисията Айлекс, както и изпълнението на нейния мандат. Разбираме, че либерализирането на визите е от огромно значение за Косово. Това е важно и за Европейския парламент – Комисията в доклада си за визовата либерализация в Косово отбеляза мината есен, че има съществен напредък, но са необходими още усилия. Косово работи усилено, за да изпълни оставащите препоръки. Надявам се много скоро да имаме изцяло положителен доклад. Още веднъж искам да благодаря на всички вас за подкрепата. Очаквам с нетърпение дебата. Благодаря. Благодаря ви. Господин Мариас ни уведоми, че има технически проблем с гръцкия превод. Надявам се този проблем да може да се отстрани бързо. В противен случай ще трябва да се обадим на техническите служби. А сега давам думата на госпожа Луначек, е автор на доклада. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, господин министър, колеги. Косово е най-младата европейска държава. След две седмици ще се отбележи осмата годишнина от обявяването на независимост. Тази страна мина през тежък период и е, много млади, а и по-възрастни хора искат страната им да стане пълноценен член на Европейския съюз, на Европейската общност. През последните години се наблюдава значителен напредък, както каза комисарят, както каза и министърът от името на е, съвета. Преди две седмици тук бе гласувано споразумението за стабилизация. Има и напредък в диалога между Косово и Сърбия. Не толкова голям, колкото трябва, но все пак напредък. Може би скоро Косово ще се снабди със собствен международен телефонен код. Значи, напредък има, но той не е достатъчен. Парламентът от самото начало подкрепя независимостта на Косово и трябва да продължим да вървим по този път със съвета и с комисията, защото страната все още не е изцяло призната от Европейския съюз. Все още пет държави членки не са признали Косово и блокират пътя на Косово към членството в Европейския съюз или в Интерпол. Има и много други е, организации, които са важни за гражданите, например ФИФА, е, УЕФА или пък участието в е, конкурса Евровизия. И разбира се, най-много значение се отдава на визовата либерализация. Представете си, е, живеете в много малка страна. Всички граждани на страните около вас е, могат е, да пътуват свободно из цяла Европа, да посещават хубавите места в Европейския съюз, да посещават роднини и приятели. А, вие не можете. Въпреки, че вашите родители и баби и дядовци преди 25 години в бивша Югославия са могли да го направят. Да, наистина е, има какво да се направи в Косово, но е, би трябвало е, в момента, в който комисията даде зелена светлина, нека и съветът максимално бързо да предприеме действия, за да могат гражданите на Косово да пътуват свободно. Вътрешната криза в Косово. Миналата седмица Комисията по европейска интеграция на събранието на Косово извърши посещение. Ние е, непрекъснато призоваваме е, да спре блокажата на асамблеята, да се спре използването на насилие. Може да има демонстрации. Може да има несъгласие, но всичко трябва да протича мирно. Аз непрекъснато призовавам председателя да се върне на масата за преговори, за да се намери мирно решение на вътрешната криза. Що се отнася до изпълнението на споразуменията за диалог между Сърбия и Косово, имам нужда от още няколко изречения. Важно е споразумението да се изпълнява, но в съответствие е, с позицията на Сдружението на сръбските общини и в съответствие с конституционните разпоредби на Косово. В крайна сметка, споразумението е за принципи. Е, Конституционният съд в Косово е нещо, е, с което трябва да се съобразяваме. Там заседават трима чуждестранни съди. Нямам възможност да навлизам в подробности. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за доброто им сътрудничество и се надявам, че нашият парламент силно ще подкрепи европейския процес на присъединяване на Косово, така както е правил през всички години до сега. Благодаря ви. Благодаря. Минута и половина за господина Дактусон. Uh, Докладът за напредъка на комисията беше а, положителен. Току-що беше прието споразумението за стабилизиране и асоцииране. Това споразумение е важно не само за економиката, а и за интеграцията на Косово в Европейския съюз. Въпреки тези нови по-нататъчни стъпки, трябва да се свърши доста работа по визовата либерализация. Мнозина се надява, че комисията ще е, види, че основните критерии са изпълнени. Не само защото вярваме, че това ще бъде важен сигнал за косоварите, че а, има резултат от проевропейската ориентация на тяхната държава. Второ, а, Асоциацията на сръбските общини и нейният статут е сред най-важните проблеми. Надяваме се, че споразумението за стабилизиране и асоцииране ще доведе до подобряване на взаимоотношенията между Косово и Сърбия от една страна и нормализиране на политическата ситуация в Косово. Госпожа Луначек е много подготвена по темата Косово. Всички ние подкрепяме пътя на косовския народ и ние ще подкрепим резолюцията, подготвена от госпожа Луначек, когато тя бъде гласувана. Следващият оратор, господин Панчери. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа Луначек за извършената работа. Този доклад за напредъка на Косово всъщност ни дава представа за един преходен период – Наистина Европейският парламент одобри споразумението за стабилизиране и асоцииране. Това е много важно за Косово. Според нас са положени основите на един процес на консолидация и сближаване към Европейския съюз. Госпожа Луначек е очертала стъпките и условията за това. Необходимо е да се подобрят отношенията с Сърбия и реформите да се изпълняват по-бързо. Тук е важна реформата на държавния служител, но има, разбира се, и други тревожни теми. Да вземем економиката, липса на конкуренция, сива економика, висока безработица. Всичко това затруднява развитието на страната. Необходимо е, е въпросите да се решават отговорно. Трябва и активна борба с корупцията и организираната престъпност. Не бива да забравяме, а и Косово трябва да го знае, че единственият начин да се стигне до добро бъдеще за страната и да няма връщане към насилието е да се извърши всичко това. Трябва да се преодолее недоверието. Обръщам се и към държавите членки, които не са признали Косово, нека го направят. Благодаря, господин Джамбарски. Господин комисар, уважаема госпожо Луначек, уважаеми колеги! Благодаря на колегата Луначек за работата по резолюцията и за цялостния принос в сближаването на Косово към Европейския съюз. Благодаря на колегите докладчици в сянка за сътрудничеството в изготвянето на крайния текст на резолюцията. Безспорно доволен съм от изготвения текст. Засегнати са много от проблемите на страната и са отправени конструктивни критики и препоръки въпросът с етническите малцинства също е разгледан и призоваваме косово да направи по големи усилия за да бъдат защитени и гарантирани правата на всички национални малцинства в това число и на гораните или на българите особено в областта на призрен както стана ясно по време на нашите срещи и разговори с делегацията от косово. искам обаче да обърна внимание на един призив с който не съм напълно съгласен а именно либерализацията на визовия режим с косово. както аз така и моята група на европейските консерватори и реформисти сме на мнение че визовият режим не бива и не е редно да се либерализира преждевременно преди страната да е изпълнила всички свои задължения. нека да не забравяме че така нареченият балкански батальон на ислямска държава всъщност е съставен най много бойци от косово след това и от босна и херцеговина. не комисията а косово най вече трябва да ускори работата си в това отношение да покаже истински напредък истински и реални резултати в борбата с организираната престъпност свободата на медиите свободата на правосъдието и така нататък. именно затова нашата група ще внесе искане за разделно гласуване в тази част госпожо Луначек, както ви уведомих. още веднъж ви благодаря на вас госпожо Луначек, и се надявам резолюцията на парламента да бъде приета с голямо мнозинство. благодаря за вниманието. Э, благодаря. Госпожа Вотманс. Благодаря. Госпожо председател, господин комисар, има държави, които искат да излязат от Европейския съюз и други, които полагат усилия за да влязат вътре. Шарен свят сме ние европейците. Искам да благодаря на нашия доклад, че госпожа Луначек. Работихме отлично с нея и с нашите колеги постигнахме резултат, който отразява и последното развитие. На 27 януари а, а, стана ясно, че а, преговарящите страни м, искат да сближат позициите си и а, изготвихме съответния документ, който а, трябва да бъде прият. Днес ще приемем важна резолюция няколко месеца след а, подписването на споразумението за асоцииране и стабилизиране. Преди 15 години е, бях на сръбско-косоварската граница. Е, обмених мнение с е, хората, те бяха доста враждебно настроени един към друг. От тогава много неща се подобриха. В Косово има нови, нови идеи, включително и за равнопоставеността на а, групи с различна сексуална организация. Има и проблеми, както споменахте, с организираната престъпност, с борбата с корупцията. Сега много панически се реагира на беженските потоци, непридружени деца, има, които, от които се смята, че 10 000 са изчезнали и са в ръцете на трафиканти. Косово е държава наш партньор и трябва да ги подкрепим. Комисията смята, че има възможност за визова либерализация, ако са изпълнени всички условия. За бъдеще ще говорим отново за статута на Косово, дали а, тя ще бъде обявена за сигурно трета държава. Благодаря ви. Косопер му и благодаря, госпожо председател. Отново говорим за интеграция в Европейския съюз, но този път става дума за държава създадена от бомбите на НАТО, финансирана от албанската мафия, която всъщност извършва атентати срещу мирното население и сред бежанците. Да не говорим за трафика на хероин и трафика на човешки органи, както посочи Карла Депонте. Всъщност би трябвало тези престъпления да бъдат съдени. Самопровъзгласената република Косово не е част от НАТО и много от държавите не я признават. Имаме все още резолюция 1244 на съвета за сигурност на ОНЕ и мисля, че Европейския съюз трябва да се придържа към тази рамка. Необходимо е да има политическо споразумение, а не някаква въображаема държава, която предоставя място за бомбите на САЩ. Господин Майер, Косово е сърцето на Сърбия и малко се очудвам, че говорим за европейската интеграция на Косово. Дали не трябва да говорим за европейска интеграция на цяла Сърбия, защото Косово е провинция в сърцето на Сърбия и сръбското мълцинство там а, беше а, насилствено а, принудено да приема статута на мълцинство. А, държавата Косово а, ще бъде принудена да приеме частичната автономност на сърбското младсинство, но за сега положението на сърбите не е завидно. Съвсем наскоро беше предотвратен предотвратена терористична атака в манастир и това е тема, свързана с тероризма, която достатъчно сме обсъждали. В Косово има военни лагери, в които се привличат нови кадри за терористичните организации. Не можем да сме съгласни с това. Господин си го думата за една минута сега. Е Абсурдно изглежда това, че говорим за присъединяване на Косово към Европейския съюз, госпожо председател. Това, което виждаме е, че е, стремежът към европейска интеграция прикрива капиталистически стремежи. Е, други държави трябваше да се присъединят към Европейския съюз едва след като изпълниха кобенхангенските критерии. Е, господин Рама, албанският министр-председател, много и ясно заяви, че е, мълцинствата е, в страната не получават необходимото тренир... третиране. Има е, много голям проблем с престъпността. Държавите членки на Европейския съюз трябва много добре да си спомнят за какво говорим тук. Нека да спрем тези е, смехотворни тиради и да не допускаме косоварите да се присъединят към Европейския съюз. Благодаря. С това изчерпихме е, списъка на ораторите от името на политическите групи. Сега ще дам думата на господин Макалистър в лично качество. Уважаема госпожо председател, скъпи колеги, от е, Европейският е, съвет в е, Солун в 2003 година всички държави на Западните Балкани имат ясна европейска перспектива. Това показва и подписването на споразумението за стабилизиране и асоцииране. Ние го ратифицирахме преди две седмици и за съжаление в Прищина има насилие и безредици по улицата членове на Косоварския парламент ходеха с маски, за да се защитят от сълзотворния газ в парламента. Това са картините, които си спомняме и това не е част от работеща демокрация. Сега правителството и опозицията трябва да седнат на една маса, за да обсъдят политическата посока и перспектива на държавата. Ще направя някои бележки за взаимоотношенията между Сърбия и Косово. Господин Мустафа и господин Вучич бяха похвалени за напредъка на преговорите, водени в Брюксел. Това бяха едни много трудни преговори. Сега решенията трябва да бъдат приведени в практика. Искам да благодаря на целия екип от преговарящи. Благодаря на господин Макалистър. Приемате ли въпрос с синя карта от господин Сай? Е е е, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колега, разгледахме много държави, които са в процес на присъединяване – а, казахме какво е Косово. А, дали а, имаме и ние задачи, пет държави членки от Европейския съюз, те първо трябва да признаят Косово. Ясно е, че Западните Балкани имат ясна европейска перспектива, както държавните правителствени ръководители а, а, уточниха през 2003 година. А, сега този процес върви с различна скорост в различните държави. Държавите трябва да определят сами своята скорост тези 5 или 6 държави, които не са признали Косово, трябва да го направят, а Германия вече го е направила. Господин Пикула. Казва прилике на Косово и напредък остварен у Бих искал да благодаря на госпожа Луначек за този доклад. Всъщност най-важното постижение е подписването на споразумението за стабилизиране и асоцииране. Това показва сближаването между Косово и Европейския съюз. Разбира се, всички политически участници трябва да преследват една и съща цел, но не виждаме това да е така на практика. Напоследък има доста проблеми. Надявам се, че това, което е постигнато, ще се отчете но трябва да обърнем внимание и на задържането на членове на опозицията. Изобщо договореното трябва да се изпълнява, а не да има висока престъпност, висока безработица, никаква свобода за медиите. Броят бежанци от Косово, които идват в Европейския съюз, също трябва да се намали. Е, междувременно говорим и за либерализиране на визите за косовските граждани. Надявам се следващия доклад е, за Косово да покаже, че тези проблеми са решени. но така или иначе Косово не можа да се присъедини към ЮНЕСКО, а ние трябва да работим за създаването на многоетническо общество там. Важно е образованието на мълцинствата. Надявам се подписаното споразумение да даде тласък на реформите. В крайна сметка най-младата европейска държава трябва да получи европейска подкрепа. Благодаря господин Уяздовски. Пани преводничонца, колежанки и колеги, мисля, че е, пан министр, reprezentujący президенция... Скъпи колеги, мисля, че господин министър Кундас много накратко, но много ясно успя да изрази а, онова, което трябва да се случи между Европейския съюз и Косово. От една страна подкрепата на реформите, от друга страна а, изискването на такива реформи, които да доближат а, а, народа на Косово до Европейския съюз. А, би ми се искал докладът а, да бъде малко по-концентриран, например, върху изграждането на демократични държавни структури, независимостта на съдебната система и борбата на корупцията и тероризма. В а, този доклад има прекалено много идеологически акценти. А, понякога а, по-малко е повече, както колегата Джамбаски а, каза, аз също съм либерализ... съм по-резервиран за визовата либерализация. Господин Радош. Косово е най-млажа европейска земя. Благодаря. Косово е най-младата европейска държава, изникнала от приключилата преди около 15 години война. По-трудно е за страните, които са участвали във военни действия, да развият демократични процеси. Също така те по-трудно нормализират живота си, отколкото съседите си. Косово със сигурност е страна важна за нормализирането на отношенията с Сърбия и има отношение към стабилността и в региона. Затова приветствам подписването на споразумението за стабилизация и асоцииране, което ще ускори процеса на демократизация в Косово. Разбира се, признаването на Косово от всички държави членки на Европейския съюз ще помогне на тези процеси, ще помогне и визовата либерализация. Сега обаче би трябвало всички държавни органи в Косово да действат по-решително и по-мъдро. Благодаря. Колегата Билде. Докато Европейския съюз постепенно се разпада в частта заетост, сигурност, економика, вие продължавате да си мислите, че може да се присъедини още една териториална единица – Всъщност, може би трябва да ви напомня, че Косово все още не е призната за суверенна държава от доста държави в ООН е и пет държави членки на ЕС. Испания, Гърция, Румъния, Словакия са сред тях на 20, 12 ноември 2015 година 50 държави членки на ЮНЕСКО отказаха на Косово пълноправно членство. Въпреки това, вие говорите за Косово, а аз искам да ви напомня за кръвопролитията там, за мнозината обречени на изгнание, за страданията на християнското и православно мъцинство, което е подложено на преследване в тази част на Балканите. Един от манастирите съвсем наскоро беше предмет на атентат от страна на терористите ислямисти. А вие искате пак да интегрирате към Европейския съюз тази територия, която е средище на всякакви видове трафик. Да не говорим за корупцията. С цялото ми уважение ще кажа, че когато къщата ти гори, ти не отиваш да копаеш в градината. Наистина се надявам да поемете своята отговорност. Прекъсната е ораторката. Мадам Билда, Госпожо Билда е синя карта от господин Яковчич. Приемате ли? Господин Яковчич. Госпожо Билде, нека ви попитам. Не смятате ли, че на Балканите все пак трябва да се води политика в името на мира, а не в подновяването на старите връжди? Не е ли по-хубаво премиерите на Сърбия и Косово да водят диалог, вместо да не си говорят? Аз съм съгласна с вас, тези две страни продължават да си говорят, но мисля, че ние в Европейския съюз в момента имаме много сериозни проблеми в собствените си страни. Не виждам защо трябва веднага да интегрираме други, които също съвсем не са мирни. Господин Кукан, за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Приветствам резолюцията за Косово и благодаря на докладчика. Споразумението за стабилизация и асоцииране дава нова перспектива за бъдещите отношения между Европейския съюз и Косово. Призовавам Косово да се възползва от това споразумение и да положи усилие за реформите, необходими за неговото изпълнение. Необходим е напредък от Косово в много области, въпреки че в доклада е очертан вече постигнатият напредък в тях. Необходимо е да се работи върху демократичните институции, върховенството на закона, правосъдието и корупцията, защото те са сърцевината на процеса на интеграция. За това съм малко изненадан, че точно тези въпроси е, до някъде са останали в страни в от доклада, особено когато говорим за извеждане на Орлекс от страната. Трябва да дадем възможност на Косово да се развива и да расте, за да стане равноправен партньор на останалите в региона. Важно е да участва Косово в програмите на Европейския съюз, да се върви към визова либерализация, но да се подкрепи участието на страната в регионалните организации. Не мога да си спестя една бележка, слушайки какво каза докладчикът. При цялото ми е, уважение не мога да се съглася с казаното от вас за изпълнението на споразумение. Ние казваме на Сърбия, изпълнете всичко изцяло и безусловно, а на косоварите казваме, не изпълнявайте, чакайте решение на Конституционния съд. Това е двоен стандарт и аз ще гласувам против него. Не мога да го приемам. Благодаря. Господин Кукан, последната ви бележка бе директно предизвикателство към госпожа Луначек и тя би желала да ви зададе въпроса син картон. Приемате ли го? Yes. Да. Луначек, е госпожа Луначек. Thank you. Благодаря, Едуард. Благодаря, колега. Знаете ли, винаги много се радвам на работата с вас. Включително и за Косово, въпреки че вашата страна не признава Косово. Е, вие, независимо от това, участвахте в прекрасно сътрудничество е, когато казвате, че искаме от Сърбия различни неща в сравнение с това, което искаме от Косово, това не е вярно. Да, вярно е, че те трябва да постигнат напредък по отношение на Конституционния съд. Тук се изисква спазване на споразумението. Това е възможно и аз ви моля да не гласувате против тази част от доклада. Благодаря. Сега искам едно уточнение. Това въпрос ли беше или беше коментар? А, вие давате повече от минута и половина на докладчика. А, трябва да внимавате, ако и давате думата, тя да задава наистина въпрос защото тя просто получава малко повече време за изказване. Нека да бъдем солидарни и да се придържаме към определените ни възможности. Уважаеми колега, опареквате ме за начина по който ръководя това заседание. Всеки път, когато някои от депутатите а, е, използват а, е, син е, картон, а, а, те не винаги задават а, въпрос. Разбира се, синята карта е начин да се зададе въпрос, но също така смятам, че може да се изрази и мнение. Сега госпожа Лорд за една минута. Uh, Приветствам онова, което госпожа Луначек препоръча като отношение към, наш, към резолюцията имаме а, възможност а, да подобрим взаимоотношенията си и да сближим хората, защото гражданското общество трябва да бъде въвлечено в изпълнението на споразумението за стабилизиране и асоцииране и а, трябва да има прозрачна информация за гражданите. Гражданските инициативи а, са много важни за документирането на а, престъпления, а, извършени по време на конфликта от а, сърби за изграждането на нови добри взаимоотношения след масовите убийства. Смятам, че гражданското общество трябва да има власт и възможност да поддържа междукултурни взаимоотношения. Нужни са ни инициативи, които да сближават гражданите на Европейския съюз и Косово, особено младите. Косово има обещание за бъдещето си и младите хора в Косово имат европейска перспектива, не бива да ги изоставяме. Благодаря. Следващият оратор, господин Кичук, за една минута. Председател, уважаеми колеги, Косово е най-младата европейска демокрация и ние трябва да се отнасяме с особено внимание, когато обсъждаме европейската перспектива пред страната. Косово постигна значим напредък през изминалата година и трябва да отчетем правителствените усилия за приемане на законодателство за правата на човека, и за осъществяване на конструктивен подход в преговорите със сърбия. това несъмнено доказа наличието на политическа воля за реформи и желание за европейска интеграция. именно тази амбиция за промяна стои в основата на подписаното споразумение за стабилизиране и асоцииране с европейския съюз което ще даде нов импулс за развитие на крехката икономика на страната. без съмнение политическият диалог с европейския съюз ще е от фундаментално значение в намирането на решения на сериозни проблеми като върховенството на закона свободата на словото корупцията по високите етажи на властта и незадоволителното участие на гражданското общество в обществено политическия живот на страната. развитието на косово е от огромно значение както за балканите така и за европа. този аргумент трябва да се вземе под внимание от страни членки които все още не признават независимостта на страната защото само пълната интеграция на държавите от западните балкани означава стабилност и просперитет за региона. благодаря. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да благодаря на госпожа Луначек за извънредно качествения и доклад за напредъка на Косово. Той би трябвало да стимулира по-нататъчната интеграция на Косово. Аз я приветствам. Приветства я и новото хърватско правителство. Трябва да кажа, че е, съжалявам, че Косово не стана член на ЮНЕСКО. Добре е, че е постигнат напредък в отношенията с Сърбия. Трябва да стимулираме изпълнението на всички подписани споразумение. Споразумението за стабилизиране и асоцииране трябва да допринесе за решаването на много висящи въпроси, включително този за безследно изчезналите лица. Аз подкрепам е, визовата либерализация за гражданите на Косово. Това ще намали незаконната емиграция. И се надявам, че Европейската комисия ще продължи дискусията за рамковите споразумения. Смятам, че тези дискусии ще бъдат с добро качество и ще помогнат на Косово неговите демократични институции да се издигнат на истинска демократична висота. Благодаря, господин Виоти. Президенте, ми permette di ringraziare... Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на колегата Луначек за отлично свършената работа. На колегата Луначек и нейния екип, разбира се. Споразумението за стабилизиране и асоцииране скоро ще влезе в действие. Това е важна крачка за Косово по процеса на асоцииране и процеса на реформи. Гражданите на Косово искат и нещо друго, а именно либерализиране на визовия режим, за да могат да пътуват в шенгенското пространство в нашите държави. Важно е днес да говорим за това. Косово е единствената държава на Балканите, която все още няма либерален визов режим с другите държави положението е различно. Разбира се, че Косово трябва да върви по пътя на демокрацията, да се бори с корупцията, има много работа, която трябва да се свърши, но от друга страна гражданите на Косово трябва да получат права, а в същото време да върви процесът на реформи. Благодаря, господин Токиш, за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Косово е млада държава и мисля, че с подписването на споразумението за стабилизиране и асоцииране миналия октомври е забележително постижение. Това, разбира се, не означава, че ние сме напълно удовлетворени от напредъка на тази бивша Югославска република. Има пет държави членки, които трябва да признаят независимостта на Косово. Сърбия също би трябвало да нормализира отношенията си с Косово. Не можем да очакваме от младата албанска държава да навакса и да се изравни с Европейския съюз във всички отношения. На първо място, разбира се, сръбското младсинство в Косово трябва да получи правата, които поиска. Пътят към европейска интеграция означава, че Косово и Сърбия ще трябва да разчитат едни на други. Ще трябва да се подкрепят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 Превъзходителства, драги колеги, откакто Косово едностранно обяви независимост в началото на 2008 година, Европейският съюз почти веднага тръгна към европейска интеграция на Косово. Същото въжи е, за е, намятането на мантията на главен посредник в отношенията между Белград и Прищина. Но е, все още е, няма реален напредък. Е, би трябвало, е, за да станат част от европейското семейство, косоварите е, да спазват безусловно европейските ценности – демокрация, свобода на изразяване и медиите, добро управление. Второ, Косово и Сърбия трябва да постигнат взаимно приемлив компромис за мир и сътрудничество. Сърбите се отнасят към Косово като натъжени, наранени хора, които са изгубили своя историческа територия родина. Това взаимно разбиране трябва да преодолее тежката травма. И разбира се, не може да има членство на Косово в Европейския съюз, ако няма пълно признаване от държавите членки. Кипър, Гърция, Румъния, Словакия и Испания все още трябва да признаят Косово. Господин Петерле. Благодаря, госпожо председател. Учитаеми членове на парламента, Стана ясно, че е, посредством споразумението за стабилизиране и асоцииране Косово направи важна крачка напред. Искам да благодаря на госпожа Луначек за още един чудесен доклад, който помага на Косово да продължи по този път няма альтернатива на мирното съвместно съществуване и съблюдаването, спазването на принципа на всички права и на националното самосъзнание. Казвам го, като отчитам и приноса на госпожа Могерини. Остава да бъде решен въпросът с визовия режим. Господин Госпожо председател, господин комисар, не бива да забравяме каква е ролята на европейските институции. Те трябва да насърчават преговорите между Сърбия и Косово и техния път към Европа. Нека помо... да покажем, че европейският дух все още го има. Европа трябва да бъде отговорна и също така да покаже, че е способна на компромиси. Госпожа Могерини направи много, за да се нормализират отношенията между Прищина и Белград. Нещо, което започна още 2012 година, но ето сега вече говорим за взаимно признаване на дипломите и други постижения. Всичко това е хубаво. Същевременно Косово е бедна страна, огромна част от населението са безработни. Затова и трябва да насърчаваме Косово да работи с съседните на нея държави и да спазва европейските ценности. Благодаря. С това преминаваме към спентанните изказвания. Доста е дълъг списъка, но ще се придържаме към ограничението от 5 минути за всички изказвания. Госпожа Шуица. Госпожо подпредседнице. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Луначек за качествения доклад, но и на госпожа е, Могерини и на господин Хан, които направиха много, за да бъде положителна нашата преценка за доклада за напредък. Стабилизирането на Косово е положителен знак за стабилизацията на Балкански регион като цяло. Много важен е този елемент нормализацията на отношенията с Сърбия. Мнозина казаха, че е направено доста, но все още остава да се направи още. Важно е обаче споразумението да се използва като основния път и да има съгласие между управляващите и опозицията. Може само да се съжалява, че Косово не можа да се присъедини към ЮНЕСКО и да се съжалява, че положението е, на страната се използва като причина за някакво изнудване.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 Създаването на Косово е резултат от военната намеса на Европейския съюз. Този, тази псевдодържава едностранно обяви своето съществуване в разрез с резолюцията 1244 на съвета на ОНЕ бившият министър-председател на тази псевдодържава Хасим Пачи е обвинен в търговия на човешки органи. Християните в Косово страдат и Косово е в списък на тези 10 държави, които са обвързани по един и друг начин с Даеш. Националистическото движение иска обединяване с Албания и те са много силни. Това е държава на пари и не може да бъде признат от всички държави от Европейския съюз. Без Западните Балкани не можем да си представим Европейския съюз интегриран. Косово би трябвало да бъде част от този процес но разбира се, предстои още много работа. Би било добре Косово да бъде призната като държава и от оставащите пет държави членки, които не са го направили. Отделянето на Косово от Сърбия не се случи по естествен път, точно обратното. Регионалната автономия допринесе за намаляване на напрежението между религиозните групи и допринесе за мира. Но Косово е и добър пример за това, че не се ли обръща внимание на мълцинствата, се стигат до много лоши събития gospođo predsjednice imam jednu malu molbu. prethodna predsjedavajuća dozvolila mi je jednu plavu kartu i ako alde može dobiti riječ ja bih vas ljubazno. искам да ви попитам нещо госпожо председател. Предишният председателстващ не ми позволи а, да задам въпрос. Искам да дам своето а, време за изказване на господин Селимович от името на АЛДЕ, за да направи изказване. Е... Eh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря, колеги. Косово върви към Европейския съюз. Е, приключили са най-различни трагедии там и със сигурност страната я очаква по-добро бъдеще. Но реформите трябва да бъдат предприяти с необходимата бързина. Трябва да се реши скоро и въпросът с сръбското мълцинство. Признаването на Косово и нормализирането на отношенията с него са предпоставка за отношенията и с Сърбия. А пък споразумението за сръбското мълцинство е предпоставка за напредъка на Косово. Това означава, че трябва да има законно избрано правителство, И комисията трябва много отрано да даде сигнал, че това също е предпоставка. Е. Господин Столтас. Благодаря за думата. И аз искам да благодаря на госпожа Луначек за чудесния доклад. Косово е една от най-младите демокрации и е държава, с а, едно от най-младите населения. А, от нас зависи дали ще дадем шанс на тази държава да се превърне а, в една нормална демократична държава. А, без а, да има нужда населението да мигрира а, и а, ще има добра перспектива. А, има проблеми с корупцията, с публичните финанси. трябва публичните финанси да бъдат по-добре управлявани. Нужни са и добри взаимоотношения с Сърбия, но за тази цел на Косово трябва да се позволи да бъде независима държава и да стане член на международни организации. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Задавани са различни въпроси към Комисията за самоопределението. Същевременно Европейската комисия говори за зачитане на границите и държавите. Не е ли това лицемерие? Не нарушаваме ли собствените ни правила? Косово не е призната от всички като държава и въпреки това Европейския съюз развива отношения, дори я признава за страна кандидатка. Същевременно не виждаме истинско политическо решение в отношенията между Сърбия и Косово. Има сръбски общности в Косово, тяхното положение може да доведе само до дестабилизиране на региона. Ние продължаваме с една колонизаторска програма. Господин Полчек е следващият. Той не е тук. Господин Обермайер и той е последният уред. Благодаря, госпожо председател. 200 джихадисти се падат на милион косовари. С това а, а, в Косово, а, Косово дори надвишава по брой джихадисти Либия. Там се намира ядрото на джихадизма и а, е много отдалечен а, от исляма, а, който познаваме от миналото, който е бил много по-либерален. трябва ли Косово да стане първата ислямска държава на Европейския съюз, а, при положение, че а, там е средище на организираната престъпност? А, дали ще отчетем волята на европейските граждани, които не искат разширяване на Европейския съюз и въобще не искат исламистка държава в границите на Европейския съюз. Аз се опасявам, че Косово ще стане бомба с закъснител за Европейския съюз. Председателката, благодаря. А, с това приключва процедурата на а, спонтанните изказвания и давам думата на комисарият Хан да направи своите изводи. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че большинството от присъстващите в тази зала са съгласни, че ам, пълната интеграция на Западните Балкани в Европейския съюз е предпоставка, а, както и за а, нормалното економическо развитие и за а, постигането на а, примирие, всички проблеми, които бяха споменати днес, могат да бъдат разрешени само ако има приобщаване и европейска перспектива. Честно казано, не мога да си представя от стратегически от стратегическа гледна точка да допуснем а, а, някаква черна дупка в Западните Балкани, в които не действат европейските правила и върховенството на закона това би имало много по-тежки последици, отколкото обратното. Трябва да работим с е, тези държави. Е, няма никакво съмнение, че те не са там, където е, бихме искали да бъдат, но процесът стои на първо място. Важен е пътят. Не могат да избягат тези държави от реформите, за да постигнат економическо и социално развитие и да се доближат до нивото на развитие на Европейския съюз. Сега се подписа споразумение за стабилизиране и асоцииране и това в момента е най-подходящият инструмент да се стимулира развитие в тази посока. Сега е важно прилагането на това споразумение и тук мога да апелирам само на всички, към всички политически сили в Косово да се посветят на тази политическа задача. При цялото ми разбиране за политически спорове, с които сме свикнали всички ние в парламента, трябва да има общи национални цели и европейската перспектива би трябвало да обедини болшинството от политическите сили и мога само да апелирам към носещите политическа отговорност в Косово да участват в разговори, в дебати, за да определят в крайна сметка общата политическа посока на държавата, да се откажат от всички форми на насилие, а, да се откажат от а, някакви организирани а, бунтове. А, в рамките на нашите възможности ние ще поддържаме европейската перспектива на Косово, ще помагаме. Визовата либерализация вече беше спомената укрепването на върховенството на закона, подобряването на климата за бизнеса. Косово получава една трета от своите доходи от мита, когато влезе в Европейския съюз, няма да има тези доходи, така че трябва да има трансформация, за да се отговори на това бъдещо положение. В страната има висока безработица, това е много взривоопасно и смятам, че няма альтернатива на сближаването на Косово с Европейския съюз. По този начин ще дадем както перспектива, така и умиротворяване на региона. Хората ще останат по родните си места и няма да са принудени а, да емигрират в рамките на Европа. Благодаря ви. Thank you. Now... Благодаря. Сега давам, давам думата на министър Къндърс от името на съвета. Благодаря ви, почитаеми членове на Европейския парламент, госпожо председател. Първо, най-искрено благодаря на докладчика, госпожа Луначек. Вие наистина написахте важен текст за една важна част от Европа. Косово наистина има дълга история на насилие, някои от вас го изтъкнаха и това наистина е така, но ако погледнем от 99-та година до сега, има доста голям напредък, въпреки променливите развития. Полицията вече се вижда на място, но разбира се в Косово е важно какви ще бъдат лидерите, институциите, гражданското общество – Политическите водачи би трябвало да работят за благото на гражданите. Ключовите реформи се правят не за да се угоди на Европейския съюз, това е в интерес на самото Косово. Ние, разбира се, следим с тревога политическата криза, призовахме всички да работят за преодоляване на предизвикателствата. Искаме да има истински диалог. Вие споменахте и Конституционния съд на Косово. Знаем, че съгласно първото споразумение и Конституцията трябва да се определи статута на сръбското мълцинство. Сега се работи по проекта за това. Това е част от диалога. Вие говорихте и за европейските въжделения на гражданите на Косово. Чух обаче и някои антиисламистски изказвания в залата. Мисля, че не име мястото тук. Аз представлявам съвета и ще ви помоля да се придържате към аргументите, а не да говорите в името на религиозната дискриминация. Ние смятаме, както казва и госпожа Луначек, че има напредък, но той не е достатъчен. Ние искаме да помогнем и на младите в Косово, тук визите и тяхното либерализиране могат да помогнат, но, както е посочено и в доклада, трябва борба с организираната престъпност, трябва изграждане на съдебната система. Ние ще продължим да подкрепяме Косово в усилията да се извършват реформи, важна е и мисията на Евролекс. Ако Косово изпълни препоръчаното, ние също ще изпълним своето задължение, така че косоварите да пътуват свободно, като всички европейски граждани. И накрая влизането в сила на споразумението за асоцииране и стабилизиране. След вашето съгласие съветът трябва също формално да го одобри и след това формално споразумението би трябвало да влезе в сила до 1 април или 1 май. Благодаря ви. You, Благодаря, господин министр. С това приключваме разискванията днес. Получила съм един.